И така, е, добро утро. Знае, че това е последния ден в Страсбург, но е, всичко ще мине добре тази сутрин. Проект за дневния ред, е, вероятно е, няма възражение, тогава се приема. Съобщение на председателя трябва да ви кажа, да ви предоставя малко информация. Искам да поздравя господин Ертук е, от социалистите, който току-що е, е избран за заместник-председател на е, групата. Браво, господин Ертук и за съжаление, не можем да съчетаем двете функции, координатор и заместник-председател. председател така че е, е, ко, моя колега е, до мен ще стане координатор от е, името на социалистите и това е, е. Научихте всички това, което трябва да научите. Сега можем да започнем с работата, която ни очаква тази сутрин. Както знаете, координаторите на тази комисията не искат е, да е, искат да сезират комисията по трите пакета по мобилност е, е, не искат, но групата оспорва това решение на координаторите, така че днес ще вземем решение чрез гласуване. Поставям въпроса на гласуване. Господин Дилев, искате думата ли? Ако искате, ще ви дам. От името на ЕКР искам да помоля да имаме поименно гласуване. Имаме 10 члена, е, така че ако обичате, поставете на гласуване това решение, да, това предложение. Господин Зеле е, е, иска поименно гласуване. Кой е за неговото предложение? Вдигнете ръка, който е за. Се бо, ви пове ви asseoir. Окей, седнете си. Правилото е простичко. Ако да, над 10 депутата поискат по име на гласуване, може да го, може да го получат. Извинете, прекъснах е, си микрофона. Значи имаме повече от необходимата бройка, така че да преминем към гласуване. Значи, внимавайте. Следния въпрос а, е, е, се поставя на гласуване. Имате го в списъка за гласуване, но ще го повторя. Искате ли да бъде помолена комисията да да върне трите предложения по пакета за мобилност отново към парламента. Мисля, че въпросът е ясен, но няма да го дебатираме. Госпожо председател, ако ви позволите, е, няма никакви указания по копчетата и много от колегите не са наясно кое копче трябва да натиснат за, против или въздържали се. Ако може да, да направим един, едно пробно гласуване. Господин Дели, господин Дели. Господин Дели, е, отговарям ви веднага. Преди да преминем към гласуването, във всички случаи правим проверка и ще ви обясня, за да обясним как е, функционира системата. Аз е, наистина е, се старая да следя действията на новите депутати, така че не бързаме. Госпожа Грапини, имате думата. Сега има много нови колеги в Тран. Може би трябва да се направи едно обясне, да се, е, е, да се даде възможност тези колеги да попитат или да коментират нещо преди гласуването. Госпожо Грапини, Грапини, няма да отварям отново дебат по пакета мобилност. Един въпрос само е поставен. Както казахте, желаете ли да бъде сезирана комисията е, е, за връщане на трите предложения по пакета за мобилност е, в парламента? Ако, ако смятате, че трябва да се правят нови консултации, отговорете с да е, за законодателната процедура по този пакет ще се върне на нула и ще започне от начало. Значи втория въпрос, втория отговор, ако желаете да следвате решението на координаторите на Тран, отговаряте с не на този въпрос. В такъв случай е, продължава процедурата е, и работата по е, пакета за мобилност от там, където е спряла в края на предишния законодателен период. За мен нещата са пределно ясни. И така, Разбрахте ли въпроса и е, съответния отговор? Да, въпросът е ясен, но не можем да, не трябва да казваме, че ще започнем от нула, защото комисията може да откаже, може да внесе нов текст, може да се стигне до компромис. Добре, ще се коригирам. Разбрахме, господин Маринеско, разбрахме. Мисля, че депутатите в тази комисия не са идиоти, напротив. Когато казвам, започ... да ще започнем от нула, значи по текста, не цялата процедура. И така, ще представя е, и ще е, открия гласуването. Значи, е, сега откривам гласуването. То, това е един е, опитен е, вод, е, за да проверим дали всички знаят как и дали всички са тук. Гласувайте пробно. Четири, в четири повече са от ЕНП, сега станаха пет в повече. Как се получава това? Твърде много имате от ЕНП. Има от ЕНП. хайде, решавайте е, кой, помежду си кой ще гласува. Един е, в повече, господин Маринеско. Съгласни ли сте? Bon, allez. Bon, et le PP. Il y en a un de trop. C'est la... Един в повече, поне машината казва така, трябва да и се доверим. Monsieur Marinescu, ne regardez pas Monsieur Riquet, c'est pas votre groupe politique. Господин Маринеско, не, не гледайте какво прави господин Рике, не е от вашата политическа група now it's okay. Okay, ça marche. Allez. Et désormais, j'ouvre officiellement le... И сега откривам официално гласуването по този въпрос. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Значи предложението се отхвърля, продължаваме си работата по него. Съжалявам, това е край на тази комисия, но ще се срещнем следващия път. Това е, е следващия вторник в 9 часа. Закривам заседанието.